Ladies and gentlemen, please be seated. Дами и господа, моля ви да заемете местата си. So once again, ladies and gentlemen, please be seated. Още веднъж много ви моля, уважаеми дами и господа, заемете местата си. Надявам се да има все още столове за всички. Ladies and gentlemen, dear colleagues. И тъй, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, нека приветствам най-сърдечно господин Юзеп Борел, който е кандидат за поста на върховния представител и заместник председател на Европейската комисия. Добре дошъл. За нас този следобед Изслушването ще бъде прекрасна възможност за диалог и за ползотворно сътрудничество. Знаете, че Европейският парламент познава много добре господин Жозеп Борел. Вие, господин Борел, сте работили като председател на парламента и сте готови в бъдеще да сътрудничите с парламента. Нека да напомня на колегите, че целта на това изслушване е да направим оценка на кандидата въз основа на неговата компетентност, неговата европейска отдаденост и ангажираност. Също така трябва да направим оценка на компетентността на кандидата в съответния му ресор, както и уменията за комуникация. На 27 септември, уважаеми колеги, ние получихме писмените отговори на господин Борел на нашите въпроси. Те са преведени на всички официални езици и са оповестени на веб страницата на Европейския парламент. Нека ви напомня как е структурирано изслушването. Ние се съобразяваме с правилника на парламента, за да сме сигурни, че към всички ще се прилагат едни и същи условия. Първо, кандидатът ще направи изявление от не повече от 15 минути. След уводните му думи ще пристъпим към 25 въпроса от членовете на комисията. Първият кръг са въпроси на координаторите на политическите групи, вторият кръг от въпроси са въпросите на 18 членове, като разпределението се основава на разпределението на тяхното участие. Що се отнася до времевия слот, всеки член на Европейския парламент разполага с една минута да зададе въпроса си, след което ще чуем двуминутния отговор на кандидата – има възможност за последващ въпрос, който да се зададе в рамките на една минута и след това да чуем отговор в рамките на една минута. Нека напомня на колегите, последващите въпроси трябва да са свързани с отговора даден на първоначалния въпрос. Не бива да се използват за повдигане на нови теми. След отговора на всички въпроси. Кандидатът ще разполага с 5 минути за заключителни думи. Времето ни е строго ограничено до 3 часа, така че ще помоля колегите да се съобразяват с даденото им време. Защото в противен случай те ще отнемат от времето за задаване на въпрос на своите колеги. Затова и разполагам с това чук, че не ми се иска да го използвам – но когато го използвам веднъж, това значи, че трябва да приключите, а два пъти, че вече ви се отнема думата. И накрая, устният превод е осигурен на 23 езика, изслушването се предава на живо на парламентарната страница на парламента. Преди да дам думата на кандидата. Нека подчертая колко е важно това изслушване за тесното сътрудничество и диалога между Европейския парламент и Службата за външни действия на Европейския съюз. В момент, когато сме изправени пред множество предизвикателства, трябва да се намерят решения на глобални проблеми – Следователно, много е важно парламентът да работи по външната политика на Европейския съюз. Това е от мен и сега, уважаеми господин Борел, разполагате с 15 минути за своето изявление. Уважаеми колеги, радвам се да съм отново в Европейския парламент. ще имам огромни задачи, пред които ще съм изправени за това имам нужда от вашата подкрепа. Радвам се, че ще мога да дам своя принос за добавената стойност за европейската дипломация в Украина. Едно от, една от моите задачи ще бъде да се консултирам и да информирам Европейския парламент за моите действия. Надявам се че ще може да имаме един силен Европейски съюз във външната политика. Това означава и демократична подкрепа. Аз ще... Моят подход ще бъде концептуален по-скоро, отколкото географски. Нека да подчертая още от самото начало моята желание е да се занимая с реформата и и интеграционните процеси за Западните Балкани, да подкреп, ще подкрепя демокрацията в Украина и ще се занимая с предизвикателствата в южното ни съседство и ще работя над една обща стратегия за Африка. Ще работя за стратегия спрямо Азия, ще увелича сътрудничеството с САЩ и ще помисля за по-добро формулиране на отношенията ни с САЩ. Ще говоря и с господин Помпео. Ще с удоволствие ще, обсъжда, ще обсъдя всички тези въпроси с вас, но по принцип ще се съсредоточа върху демокрацията и човешките права. Нека най-напред да опиша моята обща визия. Уважаеми колеги, че скоро ще празнуваме 30-та годишнина от падането на Берлинската стена. Това беше триумфът на свободата. Той ни позволи обединението на Германия и мир в Европа, но също така ни изправи пред предизвикателства. Повечето от тях се засягат в европейските политики, като например съседството, разширяването. Всичко това аз го преживях, но в, в момента имаме и още предизвикателства. Имаме нестабилност в нашите съседи, имаме климатичните промени под въпрос се, поставят, се поставя световния ред. Какво означава това? Има политика основана на силата, която подкопава е, установения ред. Целостта на някои територии бива накърнена, като например тази на Украина. Има ембарго в Либия, например, което се нарушава, но този вид политика на силата означава заплаха, това означава да се използва международното конкуренция като силов инструмент. Ролята на САЩ е важна. Има много заплахи, които идват от изток. Китай е, става един съперник – и на глобалната сцена, и на економическата сцена. Демо, демографския динамизъм в Африка е много важен и в Латинска Америка. Има някои страни, чиято демокрация и сигурност е заплашена. Уважаеми депутати, това не е светът, в който, който иска Европейския съюз. Но аз съм убеден, че ще направим всичко възможно да се справим с, този, с тези предизвикателства, защото ние сме най-добрата комбинация от политически мир, економически просперитет и социално сближаване в света. Ние имаме ресурсите, имаме подкрепата на нашите граждани и силни институции и трябва да стъпим на тези основи. За това е начинът по който аз разбирам политическите насоки, дадени ми от новоизбраната председателка на комисията. Това ще е една геополитическа комисия. Председателката ме помоли да работя за по-силна Европа в света. По-силна Европа в света. Уважаеми депутати, как да постигнем тази цел? Трябва да стъпим на националния суверенитет и да увеличим нашите усилия си, сигурен съм, убеден съм, че ако не действаме заедно, Европа ще бъде без значение, безсилна ще бъде в новия свят. Националният суверенитет при вземане на решения, това е голям въпрос. Трябва да помислим за това. За да може да използваме този инструмент, трябва да интегрираме нашите усилия, политики, трябва да действаме заедно. Комисията трябва да стъпи на демократичната легитим, легитимност, идваща от Европейския парламент. Това е заложено в, в договорите. Аз съм сигурен, И мога да кажа, че аз като заместник-председател ще защитавам външната политика на държавите членки и политиката на комисията. Това не е лесно, но ще направя най-доброто. Политиката започва в къщи, така да се каже. Защо? Защото най-напред геополитически тази политика трябва да е релевантна, а за това трябва да сме много по-сплотени, отколкото сме в момента. Ще работя с всички големи и малки държави членки, за да постигна тази цел. На второ място, трябва ни трябва ни последователност във външната и вътрешната политика. Имаме съответните инструменти да сме силни. Предизвикателството обаче е да ги съгласуваме така, че те да са в услуга на нашата стратегия. Имаме нормативната сила за да наложим стандарти в света. Имаме силните инструменти за търговската политика. Те са силни, защото са общи. Ние може да формулираме дневния ред до 2030 година, един дневен ред на устойчивостта. Бюджетът ни дава възможност да станем финансова суперсила. Нашата дипломация е една от най-силните в света. Трябва да укрепим международната роля на Европейския съюз и да укрепим военната си дееспособност. В едно изречение мога да обобщя. Европейския съюз трябва да започне да използва, да се научи да използва езика на силата. Ние често казваме ние, ние често говорим за споразуменията, за многостранните връзки и казваме, че това е заложено в нашото ДНК. Но това не е достатъчно. Да, трябват ни партньори, но някои от нашите партньори не следват правилата, а други партньори прилагат нашите правила изборно. Европа трябва да се позиционира между развиващите се конфликти между САЩ и Китай. Независимо как назовете тази ситуация конкуренция или съперничество. Ние обаче трябва да имаме нашия собствен подход, без да като предотвратим да сме смачкани между тези две сили. Трябва да останем силен съюзник на САЩ, но в същото време имаме легитимни опасения, че едностранни действия могат да накърнят сътрудничеството. системата, основана на правила, може и трябва да бъде реформирана, но не загърбена изцяло. В същото време трябва да приветстваме положителното движение на Китай към климатичните промени и на Иран към, а, нукле... към а, сделката за неразпространение на атомно оръжие. Трябва да мислим за търговията, за инвестициите и за омрежеността и свързаността, когато правим нашата търговска политика. Уважаеми дами и господа, огромно предизвикателство е миграцията и бежанците. И има предизвикателства, които една държава членка не може да реши сама. В същото време, ако искаме да сме въглеродно неутрални в един момент, трябва да помогнем и на други страни. Сами не може да се справим. Трябва да преосмислим преразпределението на благата след индустриалната революция. Трябва да помислим за едно преразпределение между гражданите и страните. Това ще ни даде една стабилност вкъщи и извън Европа. Това са геополитически въпроси. въпроси. Миграцията има политически последствия. Хуманитарната трагедия в Сирия създаде през 2015 година огромен поток бежанци. Миграцията е структурен въпрос, който изисква граничен контрол, така е, но в същото време изисква и партньорски споразумения и сътрудничества с с Африка, например. Аз имам опит като испанец в тази област. Мисля, че не в много далечно бъдеще Африка ще има население с още 1 милиард повече. Не 1 милиард, а плюс 1 милиард. Не гледайте на този въпрос само като на въпрос за миграцията. Това е възможност. А може да създадем една стратегия, основана на образование, най-вече образование и търговия, овластяването на жените е много важно. Трябва това да залегне в стратегията и мобилността. Трябва да мислим в широки мащаби и да създадем една обща стратегическа визия. Ние имаме инструментариума за това. Не може да казваме всеки път, когато имаме миграционни проблеми, да се съсредоточаваме само върху симптоматиката. Сега ще говоря за сигурността и отбраната. Много е важно да действаме дипломатично и да се застъпим за мира. Това го правим, но има заплахи, информационни кампании, кибератаки. Те ощетяват нашите демокрации. Отбраната е част от нашата сигурност и понякога заплахите не са никак далеч от нашите граждани. Имаме инструменти за, по-добра, за развитие на по-добри отбранителни действия, но те не са достатъчни. Има 35 хиляди европейци, които участват в международни мисии, но трябва да укрепим усилията си още повече. Това, което отделяме за отбрана е повече от това, което отделя Китай или Русия. 14% отделяме за отбрана. Това е колкото бюджета на Белгия, например. Но трябва да разходваме средствата заедно по-добре и най-добрият начин за това е да сме сплотени, да сме единни. Трябва да действаме заедно на място, да разпределяме войски разумно и в нашите съседи и трябва да не изпускаме от, от очи нашите цели. През 1999 година обещахме а, след войната в, Югослав, в Югославия да изпратим там войски, но какво се случи с това обещание? Нашата колективна отбрана е важна. Ако я създадем, това само ще укрепи НАТО. И чрез това ще допринесем за едно по-балансирано отношение с НАТО. Господин председател, дами и господа депутати, да, да, не, да не бъдем третия стълб на стратегическата конфронтация. Вместо това трябва да, да превърнем Европа в една въз... един съюз, който може да се отбрани сам и който да върви по пътя на устойчивото развитие. Това беше моето неделна проповед, ако мога така да кажа. А, може и да е но бих искал това да бъде и делничната реч. Бих искал да превърна думите в дела, ако ми дадете тази възможност. Благодаря ви. Thank you, Commissioner. Благодаря, господин кандидат комисар. Благодаря, че се придържахте към времето което ви беше отредено. Сега започваме първия кръг въпроси-отговори. Колега задава въпрос за една минута, господин кандидат комисар отговаря две минути, Възможно за допълнителен въпрос за една минута и отговор една минута. Започвам с господин Антонио Лопес от името на НП. Добър ден, господин Борел наистина да преминем от думи към дела. Вие ще заместите госпожа Могерини в областта на външната политика, която е просто една катастрофа, особено в Латинска Америка, в Венецуела преминава през безпредседентна резервна хуманитарна криза и госпожа Могерини не успя да направи нищо. Не може да приемеме случващото си в Венецуела никаква промяна в режима, въпреки споразумението от Хавана. Същото става дума и в страната, също, същото става дума и в страната на Даниел Ортега. Този популизъм, който се нарича демокрация, всъщност се отразява и в популизма в нашата страна, в Испания, в Каталуния. Каква ще бъде вашата позиция спрямо всичко това в качеството ви на върховен представител? Благодаря, господин Лопес. Както можете да си представите, аз споделям вашите тревоги, що се отнася до нашата страна и до останалите страни. Аз не смятам, че госпожа Могерини е била в Куба като туриста. Получих, имаме споразумение с Куба. И тук. И знаете, че в крайна сметка, съгласно споразуменията, има а, дневен ред на заседанията и те се организират. Колкото до Венецуела, знаеме какво е положението в страната. Правиме всичко възможно, за да могат да се проведат президентски избори, те да бъдат демократични, но наистина там хуманитарното положение е ужасно. Повече от 5 милиона души трябваше да напуснат страната и това, което правиме е да упражняваме политически натиск и да е, настояваме за организирането на, поли... на президентски избори. Пове, повече, повечето от е, нашите страни признаха господин Хуан Морет, защото не признаваме вече легитимността на президента Мадуро. От друга страна, санк- санкциите могат само да навредат и да бъдат в ущърп на венецуелски, венецуелският народ. Да, аз ние сме за индивидуални санкции срещу някои от срещу ръководителите. Но не трябва да има санкции срещу един народ, който е на ръба на, на мизерията и на възможността да преживее. Колкото до Никарагуа. Най- най-вероятно знаете каква е моята позиция. Аз съм се произнасял по този въпрос от името на испанското правителство. Мистер Борел, follow-up question. Добре, е, добре е, санкции. Санкции индивидуални, разбира се, не срещу е, народа на Куба и народа на Венецуела. Ние не сме Съединените щати. Това трябва да направиме. Какви ще бъдат индивидуалните санкции и нека да работим за тях. Но кажете още малко за популизмите, националистическите движения. Знаем, че вие сте е, тяхен противник, както в Европа, така и извън Европа. Какво ще се направи за това? Имате една минута, господин Борел. Да, разбира се, както правилно казахте, Много е говорено по въпроса. Аз много, много, многократно съм се произнасял по въпроса и съм бил много твърд. Но като върховен представител за външната политика на Европейския съюз, аз няма да имам за задача да се произнасям по вътрешните проблеми на отделните държави. Така че аз съм убеден, че повече от проблемите, с които се сблъскваме, геополитическите проблеми, са проблеми родени вътре от националистически движения. Но а, сега няма да се произнасям по въпросите на Никарагуа, тъй като в момента тук съм в друго качество. Благодаря от името на социалистите и демократите Тонина Пицоло. Добре дошъл, господин Борел. Урсула Фандерлайнен каза, че следващата комисия ще бъде геополитическа комисия. Тя а, предвижда Съюза да бъде по-единен, по-твърд и а, по-отворен вие ще, вие ще трябва да осигурите връзката между външните и вътрешните аспекти на политиката. В, обаче в, в рамките на геополитическата кон, конкуренция вие ще трябва от една страна да, да, да спомагате за благо, благодействието на нашите народи и налагане на нашите е, стойности. Смятате ли, че в контекста, в който живееме, не можем да продължиме с същите политики? Да, разбира се. Първо нещата трябва да се гледат в глобален мащаб. За съжаление, европейската политика е на, е, политика на силози и това проистича от е, институционните и е, други друго фрагментиране, но ние имаме възможност да ги, да ги обединиме. И сме постигнали известен суверенитет чрез общата валута, но а, парламента трябва обаче да играе много важна роля за това. Не го казвам, защото това, е, това очаквате да чуете. Но съгласно член 36 от договорите, парламента трябва да дава своето мнение и то да бъде взето предвид при оформяне на външната политика на Европейския съюз. Колкото повече е, ви чуваме, толкова по-добре ще се разберем. За това аз поемам ангажимента да, да, да продължа е, динамичната политика на отчетност, така както е, тя бе въведена през 2010 година, пред комисиите, пред специалният е, комитет за да ви обяснявам и да ви представям различните аспекти на външната политика, която ще провеждаме заедно. Също така поемам ангажимент да ви информирам на, на всички фази и нива на, на преговори с трети държави, както и да отчитам а, на, на, начините по които се изразходва бюджета и да, работ, да работиме съгласно разпоредбите на член 4 на член 40, както и на разпоредбите на междуинституционното споразумение от 2014 година. През последните години мина, мин, минахме от така нареченият кръг на приятели към огнения кръг, както го нарече е, президента Романо Проди. Господин Борел, вие бяхте в Европейския парламент и тогава бяхте е, привърженик е, на така наречената парламентарна дипломация. Тогава бяха е, създадени Евролата и другите парламентарни асамблеи. Как смятате, трябва ли да, да продължиме да парламентаризираме европейската външна политика? М- може ли да смятаме, че ще поемете този ангажимент, да комбинирате инструментите, с които разполагате и а, е, с нашите. Мисля, че отговорих до, из, до известна степен на този въпрос за привеждането в е, дела на ангажиментите които сме поели. Тоест, парла... депутатите, парламентаристите да участват в оформянето на външната политика. За това беше създаден Евролат, за възможност европейските депутати да се срещат с парламентаристите от Средиземноморието и, Умер... и Латинска Америка. С... Е, още на времето организирахме серия заседания. Мисля, че този е, процес, този подход даде своите е, плодове. също но представители на парламента участват в така наречените заседания ГИМИХ и работиме заедно за постигане на резултатите. Хилде с от имата на Реню. Благодаря ви. Е, в писмото с заявяване на задачите от страна на госпожа Урсула фон дер Лайн се казва, че е, вие ще се стремите към повече стратегия, повече обединеност – ние отдавна чуваме тези думи, затова моят въпрос е простичък. Какви действия смятате да предприемете, за да има повече единство между държавите членки? Но имайте предвид, че съм чувала отговори неведнъж. Добре е да използвате конкретни примери как можем да бъдем по-едини спрямо Русия. Ще имаме ли стратегия за Русия? Също така сигурността и отбраната. Как може единодушно да се работи за обща сигурност и отбрана? Заповядайте, госпожо депутат. Много ви благодаря за въпроса. Имаше уточнение, че се дава две минути за отговор. И тъй, ако за две минути мога да ви обясня как можем да бъдем по едини то това значи, че всеки ще да намери отговора до сега. Вие ми поставяте вселенски въпрос, но знаете, че ролята на върховния представител е не само да бъде посредник, не само да стига до консенсус, но и да дава един положителен образ, да се стреми да намаляваме разликите помежду си, да имаме обща култура и стратегия, да имаме по-добро разбиране за света, защото по исторически и културни причини нямаме едни и същи представи, но същевременно споделяме и много от тях. Следователно трябва да се търси общото, но това не значи само най-малко общо кратно, защото тогава просто ще използваме компютри. Не, ние трябва да разбираме по-добре света, за да изградим една общност и за това е необходимо много повече от един компютър. Трябва да се разбират другите народи и територии. Русия е много добър пример. Би трябвало санкциите да се запазят, докато там не настъпи промяна, което означава, че трябва да бъдем много едини. Достатъчно е една държава да гласува против продължаване на санкциите и те ще паднат. Тук е необходимо единодушие. Ако ми позволите, ще кажа, че 10 е, години съм представлявал моята държава в рамките на три различни формата в съвета и ми се струва, че задачата да стигаме до споразумения е свързана и с нашата воля и с капацитета да го направим. Благодаря ви. Последващ въпрос, госпожо Велтманс. Много ви благодаря. Вторият ми въпрос е как конкретно ще работите с държави членки, които не искат да сътрудничат в областта на външната политика и отбраната. Готов ли сте да предприемете и рискове Както и сам казахте, понякога един глас е достатъчен, за да се сложи край на санкции срещу дадена страна. Но това според мен не е добра система. Освен това, в Русия вече израства поколение, което е антиевропейско настроено. Как ще убедите държавите членки, които не искат да напредват заедно? Заповядайте, господин кандидат комисар със сигурност си струва да се рискува, за да се работи по предложения, които не са приемливи за съвета. Аз ще работя с колегите и ще се опитам в някои случаи да използваме разпоредбите на договорите, така че не винаги да е необходимо да има 100% съгласие при санкциите, при правата на човека, при общо. Може би не винаги е необходимо да имаме единодушие, защото имаме тези преходни клаузи. И да, знам, че и за да се промени принципа на единодушие, пак трябва единодушие, но тук не е необходимо да променяме договорите. Разбира се, аз не мисля, че квалифицираното мнозинство ще реши всички проблеми на външната политика виждам, че заради економически интереси понякога губим при единодушието и затова искаме квалифицирано мнозинство. Благодаря ви. Сега преминаваме към групата на зелените. Райнхард Бютикофер има думата. Добре дошъл, господин Борел. Искам да ви благодаря за това, че в уводните си думи вие споменахте правата на човека още в началната част. Правата на човека като основен принцип на ЕС, макар че в вашето писмо с задачи, те не бяха споменати нито веднъж. Със сигурност знаете, че някои от нещата, които сте казвали до сега, са се оказвали доста спорни. И моят въпрос е свързан с Европейския съюз и Азия. Какъв приоритет ще бъде за вас стратегията за свързаност на Европейския съюз? Ние наскоро подписахме споразумение с Япония за по-активно сътрудничество? Как ще гарантирате достатъчно финансиране? Благодаря ви, господин Борел, две минути. Много благодаря, господин Бюти Кофер. Може би след това ще ми кажете какво имахте предвид с това, което съм казвал преди, без да знам за какво става дума, не мога да ви отговоря. Но, що се отнася за свързаността, това е мегатенденцията на 21 век, така както са мислили още през 30-те години на 20 век, че е важно света да бъде свързан, което значи да имаме потоци на обмен и също така да мислим за свързаност в управлението – от октомври 2018 година имаме тази свързаност с Азия, което означава за мен устойчивост, обхватност и правила. Много е важно, че всичко това се придържа към устойчивостта и финансова, и економическа, и социална. След това, като говорим за обхватност, това не са само инфраструктурите, с които сме свикнали, а мрежите за цифровата ера. На трето място правилата. Ние имаме нужда от правила, за да може държавите да имат сигурност, хората да са свободни и компаниите да знаят, че могат да инвестират безпроблемно. Ние трябва да продължим напред, като се водим от три принципа. На първо място трябва да изграждаме мрежи между Европа и Азия в енергетиката, цифровизацията и връзките между хората. На второ място трябва да работим в много тясно сътрудничество с нашите приятели. Вие споменахте споразумението с Япония. 27 септември трябва да направим същото с Корея, с АСЕАН и на трето място прекъснате ораторът. Благодаря последващ въпрос на господин Бюти Кофер. Господин Борел, нямам е, съмнение, че това, което на трето място казвате, ще е част от втория ви отговор – аз си отбелязах вашето изречение за четиримата загинали индийци, например. Индианци, извинете. Но нека премина към нещо друго. В вашето писмо виждам, че това, което Могерини каза преди 5 години, не е казано тук. Вие казвате, че ще координирате работата на всички комисари по отношение на външната дейност. Тя го каза, но не го видях при вас. Ще можете ли да координирате и ръководите от името на един съюз обединен във външната си политика, а не на тъй наречените си узи? Благодаря, господин Борел не е необходимо да го казвам, защото съгласно член 18 на договора аз съм задължен да го правя. От една страна имаме външните политики и вътрешни политики, които също определят и външните. Разбира се, че трябва да работя с председателката. Е, но третото, което исках да кажа, беше, че ние имаме нужда от финансиране. В Хърватия се изгражда мост, ние плащаме 5% и китайска програма плаща останалото, като техните работници живеят на един кораб. И накрая Нека кажа, че Обединените щати на Европа никога няма да са като Съединените щати, защото имаме много различна история. Благодаря. Благодаря ви. Следващия оратор от името на идентичност и демокрация колегата Мариани. Благодаря, господин председател. Миналия май вие казахте, че Русия е стария ни неприятел. Но нито за минута не споменахме друг неприятел, а вече 45 минути говориме, не споменахте тероризма и радикалния ислям. Във Франция той е, уби няколко души само преди няколко дни. Той продължава да убива в целия свят. Е, в последният сирийски анклав в момента живеят най-много терористи в света. Според вас, кой е най-големия неприятел на Европа? Русия или тероризма? Ако е тероризма, какво ще направите срещу страните, които финансират и насърчават тероризма? Саудитска Арабия, Катар и Турция. Господин Борел, два мин, две минути. Благодаря ви много. Вижте сега. Никога не съм казала, че а, е, Русия е неприятел на Испания. А, е, Съединените щати имат е, неясна позиция спрямо това, което беше в миналото. На изток се появяват нови заплахи и така нататък. Испанският посланник беше повикан да дава обяснение, но това а, има нови заплахи. Добре, щом, щом няма нови заплахи, кът, защо са на нашите самолети в Естония, в Латвия на НАТО? Защо? Защото няма нищо или просто защото има някаква заплаха срещу която Алианса се противопоставя заедно с евро, евро, европейци, канадци, американци. Така че е много важно да има и испански войски там, където за европейците се счита, че има заплаха. Сега, Разбира се, тероризма е най-голямата заплаха. Ужасната заплаха. Какво да ви кажа? Разбира се, не, не, не, не, не можем да, да сравняваме двете заплахи, защото най- най-страшната е тази, която е, заплашва нашите улици, нашите градове. Какво можем да направим, да направя аз или Европейския съюз, за да се борим с тази заплаха? Разполагаме с всички възможни инструменти, дипломатически, други, диалог с страните, които са били е, източник на тази заплаха, но никой от нас не може да реши сам този проблем. Благодаря, господин Мариани. Е, е, така, ако станете, нека започна от начало, ако станете върховен представител, какви ще е, бъдат вашите отношения с страни като Саудитска Арабия, Катар или Турция? Що се отнася до финансирането на тероризма? Европа има възможност да влияе, но на практика ние не правиме нищо спрямо тези страни. И второ, бойците, терористите, които са в чужбина, трябва ли да бъдат репатрирани в Европа или да си останат там, където са в момента? Благодаря ви. На първия ви въпрос. Аз не бих казала, че Турция има двусмислено отношение към тероризма. Аз мисля, че нещата трябва да се наричат с техните имена. Знаем, че има страни, които по някакъв начин насърчават или са имали действия, които създават условия за тероризъм. Но има много повече жертви в а, а, арабските страни, в а, страните на юго Юго-Источна Азия на тероризма, отколкото нас. Можете ли да... А, втория въпрос. Да, ние, ние смятаме, че ако те са наши граждани, трябва да ги репатрираме. Ако става, ако става дума за испански граждани, трябва да бъде репатриран в Испания и ако трябва да му се търси сметка за, нещо, това ще го направят испанските съдилища. На, е, от името на ЕКАРЕ госпожа Фотига. Благодаря, е, господин Върховен представител. Ние тук заставаме зад прилагането на клаузата на ОНЕ. Имаме стратегия за моретата и заставаме против нарушаване на международното право за моретата. Имаме блокиране на търговията в Китайско море, имаме пира, пиратство в Гвинея и във Вистуала Лагун имаме проблеми. Искам да ви попитам, как смятате да защитите морските интереси на Европейския съюз в световен аспект? Вие, това е ваша пряка отговорност – по смисъла на стратегията за моретата. Благодаря ви. Сега, вие ми приписвате невероятни възможности да защита всички морета и, и всички океани. Не мога да го направя, но има мисията Аталанта, знаете, в Африканският рок която има за цел да контролира и да засещети. В, в, в момента е, испански кораби в рамките на тази е, операция свършват прекрасна работа. Но знаете, че Фарнуския залив има американски сили. Ние не сме част от техния контингент. Възможно, има, разбира се, въз, имаше възможност да има и европейски сили там, но не се постигна споразумение и не смятам, че в близко бъдеще ще се постигне. Аз смятам, че трябва да се свика регионална конференция, която да бъде е, организирана от е, Европейския съюз, с цел да се вземат, е, да се стигне до някакви решения с дезескалация на напрежението. Защото другото не е решение. Аз смятам, че трябва да призоваваме за дезескалация и да, и да събереме страните, които участват в конфликта, мисля, че това ще бъде добре за постигане на, някак, на някакъв а, а, баланс и еквилибриум. Но ние трябва да играем основната роля в свикването на подобна конференция. Последващ въпрос. Ам... Благодаря. За Русия. Р- Русия блокира свободата на мореплаването и търговията в Азовско море. Какво смятате по повод на санкции към Русия? Защото тук има и въпроса за Украина. Да, това е много чувствително място и регион, който е много чувствителен за европейските, е много деликатен въпрос. Аз казах, че че трябва да бъдем много единни за продължаване налагане на санкциите е, спрямо Русия, след, следствие на анексията на, на, територия от Украина. Докато Русия не промени поведението си, тези санкции трябва да бъдат е, прилагани и но трябва да има единство в съвета, за да продължим да го правиме. Това, това не означава, че е, няма да продължиме да прилагаме петте принципа на връзките си с Русия. И ще продължиме е, да работиме с Русия, за да може да се постигне до един а, диалог, от който да, да има резултати. Госпожа Едоя Руис. През последните години се казва, че Están rompiendo los acuerdos de no proliferación y... САЩ се оттеглят от ядрените споразумения и просто като че ли военните конфликти се превръщат в, конфликти под друга форма. Ви, виждаме и какво стана в а, Северна Сирия и а, атаките срещу кюрдите. Какво смятате да, направ, да направите, защото Европейският съюз да действа срещу Турция. Бихте ли а, сели решения за замразяване на средствата, а, които се предоставят а, на Турция? Да, в момента наистина навлизаме в една ера на ядрена нестабилност. Много е страшно и много е опасно, защото всички споразумения, които служиха нещо като защитна мрежа и които можеха да се използват в случай на конфликта, просто се разпаднаха. Затова Европейският съюз трябва да ратува за съществуването и за на, споразум, а, на споразумението за ядрено разоръжаване. Трябва да търсиме по какъв начин да запазиме приложимостта на това споразумение, на този договор. Трябва да направиме всичко възможно за влизане в сила на, а, а, на всички тези а, договори. Но, както знаете, нямаме обща а, позиция. Някои европейски страни са за, други не. Разбира се, можем да обсъдиме всичко това, но но такова е положението в момента в рамките на съвета. Предполагам, е, че всички вие тук е, или поне мнозинството са против е, ядрените оръжия, но позицията на съвета си е такава каквато си е отвътре. Сега, Тур, Турция и Съединените щати. Положението наистина е много сложно. САЩ а, иска Турция да се намести, да се намеси в е, Ирак. Това ще бъде една заплаха допълнителна за целия свят. И не, и не смятам, че това е начина по който ще се реши този проблем. Допълнителен въпрос. y en Europa ahora estamos en el momento en que necesitamos hechos más que nunca. En В момента en Europa са необходими дела, повече от всякога. Също, същевременно Испания в момента прод, про, продава оръжие на Саудитска Арабия. Вие като в качеството си на върховен представител ще се ангажирате ли да се прилагат разпоредбите от договореността от 2008 година за забрана на продажба на оръжие? А в момента Испания не изпълнява своите ангажименти спрямо споразуменията за ядрени оръжия. Не, не, не трябва ли да се вземат мерки от целият Европейски съюз, за да могат тези договорености да бъдат изпълнени. Сега, знаете, че аз не съм тук, за да говоря за външната политика на Испания и да се обяснявам за това. правителството, от което съм част, а, изпълни ангажиментите поети от предното правителство, но не е извършило никаква допълнителна продажба. А колкото до договора за а, непро... размножаване на ядрените оръжия, ние също изпълняваме своите ангажименти. Необходимо е наистина необходимо да вземеме всички мерки, за да може този договор да продължи да функционира. При същевременно смятам, че те, договора трябва да бъде усъвременен, тъй като 2008 година е, е беше отдавна и като цяло договора за контролиране на оръжията трябва да бъде преразгледан и усъвременен. Благодаря ви. Сега преминаваме към изказванията на колеги. Госпожа Кълнията, НП. Западните Балкани са приоритет за Европейския съюз и то по отношение на перспективата за членство. Вие като испански министр представлявахте страна, която не призна Косово. Какво смятате? Смятате ли, че като върховен представител и заместник председател на, на комисията, смятате ли, че можете да окоръжите испанското правителство да признае Косово? Ако непризнаването продължи, то тогава вие ще загубите достоверност при диалога с Сърбия и Косово. Каква стратегия, какво ще е вашето отношение? Господин Борел. Косово е закон. Сега, е, признаването на Косово, това е компетенция на държавите членки. Вие знаете, трябва да сме и да имаме ангажимент. Това е така, но едно нещо е, е вярно. Косово и Сърбия трябва да постигнат споразумение. Това е важно. И аз ще направя всичко възможно, за да мога да постигна този приоритет. Всъщност, първата ми визита ще бъде в Прищина. Аз е, познавам добре Сърбия. Министър-председателят на Сърбия бе, поз... бе е, на посещение в Испански университет това лято. Аз бях в Косово съвсем наскоро, но първата ми визита ще бъде там, защото аз мятам, че ние като европейци няма да може да е, решим този, ако не можем да решим този проблем в нашето съседство, няма да може изобщо да бъдем геополитическа сила. Испания ако не, бъд, а не признае Косово, Косово не може да бъде е, призната като държава. Трябва да работим много упорито. Косово трябва да отегли своите мерки по отношение на митата за Сърбия, а Сърбия трябва да се ангажира с задълбочен диалог. Ние започнахме преди няколко години, но всичко продължава много дълго. Трябва това да е един от въпрос, върху който наистина да се съсредоточим, защото статуквото не може да се поддържа, не може да продължаваме по този начин и се радвам, че вчера Косово и в Косово имаше демократични избори и можахме и, и постигането на, на споразумение между Сърбия и Косово е мой приоритет. Допълнителен въпрос – благодаря, господин Борел. Вие говорихте за Китай, за Русия и други страни, които също не признават Косово, но те не са е, държави членки на Европейския съюз. Аз съм бивш дипломат и бих предпочела да ви попитам за европейската външна политика и предизвикателствата пред нея но трябва да ви запитам за целостта. Какви са вашите заключения от е, историята на дипломацията в Испания, що се отнася до употребата на вътрешната информация? Вие сте кандидат за много висок пост. На този пост вие ще имате достъп до много по-голяма информация и много по-важна информация. Как ще реагирате тук? Аз никога не съм използвал някаква специална информация и разбирам, че тук може да се наложи санкция, но тук става дума за операция от 9 000 евро, 7% от моя портфейл. Същевременно Това остана в моят портфейл до пълната загуба на стойност до 300 000 евро. Трябва да ви кажа, че този, който има привилегирована информация, не би продал само 7% от портфела си и да остави останалите 93%. Да, може би моментът не е бил подходящ, но след като съм загубил 93%, нима мислите, че това е, е резултат от привилегирована информация. Освен това, дори не е моят портфейл, а на моята съпруга. Е, дано всички достъпи до привилегирована информация да водят се до този резултат. Благодаря ви, господин Борел. Давам думата на госпожа Мария Арена, която е не само социалист и демократ, но и председател на групата за правата на човека. Благодаря, господин Борел. Имам предвид това, което казахте понеделника, не в неделя по отношение на ДФС и Хартата за правата на човека, зачитането на правата на човека и принципа за свобода, равенство и правова държава. Това са ценности, които ни водят в Европейския съюз и вътре и отвъд нашите граници. Съгласно член 21 от днес би трябвало правата на човека да са водещи при преговори с трети страни, независимо дали това са преговори за търговски споразумения, миграционна политика или нещо друго. Какво ще направите вие така, че комисията да зачита тези разпоредби и политиките, които се прилагат от други комисари, особено този, който ще отговаря за международната търговия, не погазват принципа за водещо значение на правата на човека. Благодаря на Мария Рена. Заповядайте за отговор. Разбирам ви, госпожо депутат. Разбирам защо сте настроена скептично. В действителността винаги има едно колебание между това, което се случва и принципите, които не могат да бъдат погазени. Но тези принципи трябва да ги имаме. Европейският съюз е наистина водещ в зачитането на човешките права по света, така че трябва да продължим да налагаме тази политика. Това не е само въпрос на външна политика от време на време. Не, този въпрос трябва да е в центъра което означава нов план за действие по правата на човека. И тук трябва да участва и Европейския парламент и вашата подкомисия. Разбира се, ние имаме тези разпоредби и страните, които е, имат търговски споразумения, трябва да се водят от правата на човека и правата на трудещите се. Но вие казвате, да, но това не се прилага на практика. Когато не се прилага, тогава има последствия. При всички случаи мога да ви уверя, че за мен правата на човека не е някакво цветенце, което пришиваме към търговското споразумение. Напротив, това е много важен принцип, за който следим. Например, ние се борим срещу детския труд – и нашите търговски споразумения наистина дават социална и екологична защита. Нещо, което става все по-важно. Всъщност, възоснова на погазването на правата на човека понякога се стига до по-добра конкурентна позиция. И това не бива да се позволява. Благодаря ви. Последващ въпрос – благодаря ви. Европейският съюз скоро ще преговаря с Бразилия, Китай, Русия, Казахстан и други страни в рамките на стратегическия диалог. С тези страни ние сме сключвали различни споразумения, в които има клауза за права на човека и зачитането на правата на човека като условие – какво ще направите така, че този принцип да се спазва? Защото до сега не е имало никакви последствия. Какво ще направите и в двустранните си отношения с такива трети страни в рамките на стратегическия диалог? Въпреки всичко, от което се боите, мога да ви убедя, че Европейския съюз наистина се възприема като защитник на правата на човека и надежден партньор. Не сме постигнали всичко, но сме на път. В конкретика какво ще направя? Ще направя така, че клаузата за правата на човека винаги да бъде включвана в двустранните споразумения и също така да обвържем тази тема с социалните, економически и политически отношения с съответните страни, като се има предвид спецификата на всяка от тях. Ние имаме план за действие 2020 до 2024 година. Разбира се, Европейския съюз има много такива планове за действие, но ние трябва да бъдем конкретни – и аз е, призовавам Европейския парламент да работи заедно с мен, именно за да го постигнем и Европейския съюз да бъде водещ в опазването на правата на човека по света. Благодаря. Благодаря ви, колегата Натали Лазо, която е член на групата Обнови Европа и председател на под Комисията по сигурност и отбрана. Господин Борел, госпожа Фанден Лайен каза, че нейната комисия ще бъде геополитическа комисия в областта на отбраната и за нашата обща отбрана трябва да имаме стратегия. През 2016 година бяха създадени необходимите инструменти, годишния преглед, е, структурното сътрудничество, т.е. ние сме длъжни да действаме и разполагаме и със съответния инструментариум. В момента обаче нямаме е, стратегическа единна култура. Европейският парламент многократно е призовавал към създаване на бяла книга за отбрана и за отбрана на Европейският съюз. Бихте ли поели ангажимента за оформяне на такава бяла книга? Отговор. Да, вие сте права. Липсва ни стратегическа, единна стратегическа култура. Правиме крачка напред. Успяхме да направиме крачка напред с политиката за сигурност и отбрана. И сме направили крачка напред, наистина, но това не е достатъчно, за да отбележим напредък. Както казва господин Лами, трябва нито а, да съберем и да съвместим това, което е правителствено, нито да ренационализираме това, което е общностно. Сега имаме стратегически план, но това достатъчно ли е? Трябва ли да имаме допълнителни модели? Според е модела Бели книги е много полезен модел, обаче на национално равнище и това може да бъде е, така едно е, вдъхновение и в международен план. Но като цяло е трудно. Е, и преди да помислиме за това, трябва да, из, да изчислиме дали е, вложените ресурси ще дадат необходимите резултати и дали ще има повече конвергенция между държавите членки и повече ангажименти. Ако решиме, че това упражнение ще даде положителни резултати, можете да бъдете сигурна, че ще го подкрепа. Естествено, че трябва да отбележиме напредък към една единна стратегическа култура. Но трябва да има и по-добра стратегия за отношение с НАТО. Това не са противоречиви, а допълващи се аспекти. Допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Сред инструментите, с които разполагаме, е член 40 за клауза за взаимопомощ между държавите членки. През 2015 година Франция се позова на този член и много държави членки отвърнаха и се позоваха на нашия призъв. В бъдеще обаче задействането на този член трябва да се базиране на по-проста процедура и да има по- координирано, по координирани действия. Защото по този начин ще можем да предотвратиме много от заплахите, включително хибридните. Бихте ли бил за преразглеждане на член 42.7 и според вас каква би, роля би трябвало да играе Европейският парламент при прилагането на този член. Господин Бурел, е, члена, който споменавате, е вероятно член, който трябва да стане по-оперативен. Е, вие споменахте, че е в драматичен за, Френ... за Франция момент Франция се позова на него и други, и държ, други държави членки откликнаха. Същото въжи и за член 202. Става дума за природни бедствия, необходимост от помощ пред, в условия на катастрофа и така нататък. Да, при всички случаи трябва да, да видим по какъв начин се прилагат тези е, членове. Но наистина това би бил би бил един начин да преминем от неделната проповед към делничните действия. Но Европейският съюз не е отбранителен съюз, няма еквивалент на член 5. 42.7 е члена, който в най-голяма степен отговаря на член 5 на НАТО, но ако имаме хиб, хибридна заплаха, ако имаме кибер а, е, нападение заплаха, т.е. не военни заплахи или атаки, то ние не можем да реагираме с член 5, но бихме могли с член 42 и алинея 7. Господин Данжан. Господин председател, вашият ресор е много широк. Тематично много широк, географски много широк. Практически непостижима мисия. Колкото и квалификация квалифицирани служители, да имаме резултатите от европейската дипломация не са блестящи. Няма нито една криза, в която да сме изиграли решаваща роля. Правим по-малко на много места, и всичко това води до фрагментация, до разпиляване на усилията, на финансирането и на представителността, ако щете. Не смятате ли, че е крайно време да се фиксират няколко приоритета? Е, и как, кои биха били тези приоритети, които вие бихте избрали? Ами, вие описвате моята задача като мисия невъзможна. Не е много насърчително. А, когато бях а, член на Европейският, а, на Европейския парламент, обсъждахме много тези неща и тогава пак смятахме, че това е мисия е невъзможна, но възможна или невъзможна, трябва да се опитаме да постигнем невъзможното. Знаете, девиза на испанската армия е постигнахме го, защото не знаехме, че е невъзможно. Така че, абсолютно съм съгласен с, с вас, що се отнася до е, отбраната в Европа. Да, трябва да има единна стратегическа култура и същевременно да концентрираме усилията. Не можем да бъдем навсякъде, да, наистина, защото не можем е, да се разпиляваме. Е, от друга страна, искате нещо много трудно от мен е да избера приоритети. А, ако избера един приоритет за сметка на друг, ще бъде сложно, но според мен Балканите, Западните Балкани и източната ни граница са наш приоритет. Не можем да, да мечтаем да бъдем геополитическа сила, без да можем да решим проблеми, които са непосредствено на нашите граници. Но още веднъж от друга страна, като погледнем средизем, средиземноморския басейн, не можем е, да си представиме нестабилността и заплахата, която може да генерира нестабилността в региона. Да, задачата е огромна, разчитам на вашата подкрепа, за да можем да постигнем поне няколко добри резултати. Арно държан още. Благодаря. Допълнителен въпрос. Благодаря за този добър отговор. Аз съм съгласен с вас. Ако не, ако не можем да отстоиме нашите е, ценности и нашите интереси в близкото съседство, не можем да бъдем глобална сила. Но а, е, вие, вие споменахте тези а, е, е, мъже и жени, които са в нашите мисии, е, особено в региона на Сахел. Опитваме се да, да намериме решение, но при всички случаи нашата дейност и действия в този регион някакси не постигат ключови резултати. Какво може да се направи, за да се промени това? А, неодавна посетих Нигер, Сенегал и други страни. Не можем дори да разбереме колко важни са държавите от Сахел за Европа. Арабите използват думата хита, а, то, с което искат да кажат, че има постоянен структурен конфликт е, между различните етни, между различните племена. Затова трябва нашия ангажимент да бъде много по-голям в този регион. Не само тероризма, но в, в, в, в, в този регион скоро ще живеят 200 милиона души. Трябва да създадем или да построим унази зелена граница, за която ратуват е, зелените за да може Сахел да не тръгне към Европа, за да създадеме е, институции на място, да създадеме възможности на място. А, това наистина от, от известна гледна точка мож, може да бъде и да остане нашия основен приоритет. Следващият Свен Микс. Commissioner designate uh, благодаря. Искам да задам въпрос, свързан с сигурността и отбраната, но от стратегическа гледна точка и възможностите, капацитета за отбрана. Що се отнася до ПАСКО и фонда за отбрана? Мисля, че една от основните инициативи е да се съсредоточим върху общите ни отбранителни усилия и да развием капацитета на военно-отбранителната индустрия. Общата цел би трябвало да е да спазваме международните си обещания и цели и да следваме международният дневен ред. Моят въпрос е, къде смятате, че имаме най-големи дефицити по отношение на отбраната и как смятате да работите на междуправителствено равнище, за да покриете тези дефицити? Господин Борел. Аз ще се опитам за две минути да отговоря на този много труден въпрос. Ще бъда конкретен. Значи, споразумели сме се за един план, в който има 11 приоритета за защита. Кибероперации, въздушен мост при зареждане с гориво, въздушни опера... при въздушните операции за Либия нямахме този възмож... тази възможност за въздушен мост. На следващо място, тези капацитети, те са ни необходими за общата външна политика и политиката за отбраност и всички операции, свързани с нея. Освен това, трябва да спазваме и приоритетите от НАТО. Ще ви дам един пример. Например, САЩ има само един вид танкове, бой, бойни танкове. Ние имаме 17 вида бойни танкове. Липсата на, на сътрудничество в областта на отбраната между държавите членки ни струва 40 милиона хиляди, 40 хиляди милиона на година нагодени. Така че трябва действително да задълбочим сътрудничеството си. Това ще е много по-ефтино за нас. По-ефтино ще е да създадем обща, общ отбранителен капацитет, отколкото всяка страна да развива своя капацитет. Имаме много амбиции по отношение на ресурсите. многогодишната финансова рамка е, е, е тук. Вие взимате решение заедно с съвета по нея. И трябва да помислим за гражданските операции, за тяхното управление. Те са също много важни, важни за различни региони. Трябва да имаме и в фокуса си прокурорите, магистратите, полицаите, граничарите и други свързани професии. Допълнителен въпрос. Благодаря. Съгласен съм с вас, че сътрудничеството е ключова дума тук, но в миналото имаше примери за добро сътрудничество и за създаване на добър капацитет. И въпреки това някои капацитети не бяха могли да бъдат използвани. Ето, например, групите, бойните групи бойните групи са ограничени от политическа и финансова гледна точка. Вие как виждате възможността да се преодолеят тези ограничения, така че наистина да може да използваме капацитетите, общите капацитети на тези бойни групи? Господин Борел, да, наистина е, има такъв пример за известната бойна група, която никога не бе използвана. Има такива военни капацитети, които са на разположение, които чакат разпределение в момент на нужда. Има нужда от общи средства в рамките на инструмента за мир – Моята предшественица предложи един такъв стимул, а именно когато има нужда за мобилизиране на тези бойни групи, е, имаше такъв момент в Централна република в Мали, е, тогава бойните групи не можаха да се мобилизират. Ако имаме такова общо финансиране, общи инструменти, е, тогава капацитета отбранителния на Европейския съюз ще е много по-лесно сен за употреба. Преминаваме към госпожа Йенбо от Зелените. Благодаря ви. Добър ден, господин Борел. Вие казвате, че в международен план. Ние трябва да бъдем последователни, съгласна съм, но човек трябва първо да измете пред собствената си врата. Искам да попитам вие конкретно какво сте направили, така че да има повече жени в ръководството на нашата дипломация, защото 75% от средното ниво са мъже имаме и висок процент мъже при ръководните позиции. Каква е вашата стратегия за равни шансове за представене на жените във всички области, включително и ръководители на делегации до 2024 година, както настоя Европейския парламент? Дипломацията трябва да е представителна за населението, а не да бъде някакъв социален и културен елит. Какво ще направите вие, за да има повече социално приобщаване? Благодаря. Благодаря ви, господин Борел. Две минути за отговор. Равенството... Равнопоставеността между половете е наистина краягален камък на нашата политика, така заяви госпожа Вандерлайн. Равнопоставеността във външната политика означава и истинска равнопоставена между мъже и жени на високите постове. Имаме около една трета жени на такива постове. Съвсем честно казано – няма да може да постигнем 50% в тези времеви граници. Аз мога да кажа, да, добре, ще го постигнем. Но трябва да съм честен. Това е чудесна цел и целта, и реална, реалната цел би била 40%. Повечето от хората идват от националните дипломатически е, корпуси, повечето от кандидатите. Така че държавите членки трябва да предлагат повече жени. Това са ограничени ресурси, защото става дума за високо е, квалифицирани жени. Е, този капацитет е ограничен. Така че не смятам, че в краткосрочна перспектива ще получим 50%. Много по-важно е обаче да въведем въпроса за равнопоставеността на половете в операциите в чужбина. Вчера гледах една, едно видео за армията в Мали където ставаше дума именно за тези, за тези въпроси. Жени, жени могат да имат вяра, жените в Мали могат да имат вяра в армията само ако в самата армия има жени. Е, допълнителен въпрос – Микрофон. Съгласни ли сте вие, че в тези времена ние не правим достатъчно за това да помогнем? Какво правим срещу лицемерието на държавите членки? и цинизма. Вие като върховен представител какво ще направите така, че Европейския съюз да промени своето отношение и да има повече признание в геополитически план? Какво ще направите така, че за правото на Сноудън да се помисли и за даването на убежище? Eh, Госпожо депутат, мисля, че не мога да ви отговоря на този въпрос. Не разполагам с съответната информация, за да знам какво да ви кажа. Ще трябва да проуча. Но в този момент не мога да ви дам отговор. Thank you. Next speakers for the ID group. Last... Благодаря. Следващият оратор Ларс Патрик Перк от Идентичност и демокрация. Благодаря. Във вашите писмени отговори казвате, че смятате да използвате целият потенциал от договора в Лисабон, а именно да се вземат решения с квалифицирано мнозинство. Може ли да кажете нещо повече за областите, в които едно такова гласуване би било разумно? И смятате ли, че една такава процедура би уронила суверенитета на държавите членки? Вие казахте, Европейския съюз трябва да взема решение по-бързо и да преодолее ограниченията при вземане на решения, ограничения, които ощ... Е, е, е, накърняват провеждането на външната ни политика. И още нещо за миграцията. Миграционната политика на Европейския съюз се основава на човешките права. Това е добре, но тя в интерес ли е на гражданите на Европа? Ние виждаме една масова миграция. Това не е ли заплаха за гражданите на държавите членки? Да или не? Благодаря, господин Борел, за две минути. Унтазенуна е... Тук е, всъщност имаме два въпроса. В един ще се опитам да отговоря за две минути. За мен е малко противоречиво да се поддържа идеята за е, единогласие по отношение на финансови въпроси. Добре, тук да речем има нужда от единогласно вземане на решение. Но има и други важни въпроси. Ето, например, е, човешките права, е, въпроси за война и мир. Тези въпроси трябва да се вземат с е, квалифицирано мнозинство. Това би било много по-лесно, би много улеснило моята работа, но не може да се наложи решение на държава членка, когато става дума за такива важни неща. Трябва обаче да, да действаме последователно и постепенно. Нека, например, да, да гласуваме с квалифицирано множество по отношение на санкциите за Русия, за, по отношение на мирните мисии, по отношение на, на човешките права. Тогава може да създадем една такава стратегическа обща култура, за да може да се споразумяваме по въпроси, свързани с су, суверенитета. Ако нямаме обща картина за света, няма да може да имаме обща външна политика. Колко време е, ще мине, докато преминем от една обща валута до единна валута? Как може да преминем към една такава валута, която да се използва из целия Европейски съюз. Така че наистина трябва, ще може да се взимат решения с квалифицирано мнозинство, когато дойде времето. Благодаря. Втория въпрос. Е, интересуваме преследването на християни в света. Имаме доклад за Буркина Фасо. Там християни се преследват, разрушават се и се опоръжават селища на християни, черкви. Това е състоянието на нещата и в други части на Африка. Тук в парламента имаме, говорим за защита на малцинствата, но няма почти никакви инициативи за защита на християните. Мисля, че все пак наистина Европа се основава на християнски ценности и би трябвало да се застъпим за защита на християните по света. Вие имате ли планове за защита на правата на християните по света? Отговор – аз съм съгласен с вас. Не зная дали това е, е популярна идея или не, но така или иначе европейската цивилизация се основава на свободата на вероисповеданието. Ние сме, се, сме воювали едни с други по религиозни въпроси. Религиозните войни са съществували от столетия, а сега ние се научихме да уважаваме свободата на вероисповеданието и то не само на християните, за християните, а и за другите религии. Това се случва в Буркино Фасо, това се случва и в Ирак, където християни биват преследвани от хиляди години. Така че това трябва да е ангажимент в, нашия, в нашата външна политика – В Буркина Фасо има противоречие, има конфликти на религиозна основа, но нещата в Ирак са още по-обострени. Благодаря. Херман Терч от ЕКАРЕ. Buenas, buenas tardes, señor Borrell. Добър ден, господин Борел. Добре дошъл в Европейския парламент, който ви е добре познат. За мен въпросът за санкциите е важен. Не защото не вярвам в тях, но ето в случая с Венецуела и Куба те са важни. Трябва да споменаваме и Куба. Освен това, имахме позициите за Южна Африка. Ако тогава не ги бяхме заели, още там щеше да има апартейт. Същевременно има 25 венецуелци, на които са наложени санкции от Европейския съюз. Същевременно 5 милиона искат да напуснат страната си. Те бягат от престъпния режим на място, който всъщност се подкрепя и от Куба. Но в Венецуела са само 25 санкционираните, няма никакви санкции срещу никой в Куба. Виж, Херман, аз не съм казал, че съм против санкциите. Аз съм против колективни санкции, които се отразяват зле на венецуелския народ, защото ако знаете е, как живеят, всяко нещо, което им отнема от малкото храна или лекарства, за мен е неприемливо. И това казах и на нашите приятели американците. Ние няма да подкрепим колективни санкции срещу един народ. Ще подкрепаме санкции срещу отговорните на ръководни позиции. Както Испания наложи санкции на тези, които са обвинени в е, това, че са извършвали изтезания. Те са от е, военния флот, но аз се притеснявам не по-малко от вас и точно за това работим. Ние трябва да стигнем до решение което да е демократичен изход от кризата. Иначе знам, че Куба има влияние, но това не е само Куба, има и други държави, така че ситуацията е много по-сложна, отколкото изглежда. Но не ми слагайте думи в устата, аз не съм казал, че съм против санкциите, а против санкции, които вредят на хора, които и без друго са в трудно положение. Що се отнася до санкции в Куба, вижте, в Европейския парламент са прияти мерки, които изолират Куба и доведоха ли до някакъв резултат? Никакъв резултат. Няколко години по-късно се започна политика за установяване на отношения въз основа на споразумение. И дори папата сега посети Куба и Обама и френския президент. Единствено може би испанският държавен глава не е посетил Куба, но всички други минаха оттам. Благодаря. Последващ въпрос, господин Терч. Нима смятате, че Куба е нормална страна? Куба е един затвор, кой, който поддържа престъпен режим в Венецуела, от който бягат 5 милиона души и дестабилизира региона. Включително имаме и милиони и половина колумбийци. Не трябва ли да вземем мерки срещу последната най-голяма комунистическа диктатура? Е, господин Терч, аз не съм казал, че Куба е прекрасна страна. Мисля, че като че ли не говорим един и същ език. Казах ли аз, че Куба е прекрасна страна? Не, но Куба беше посетена и от Обама, и от френския президент, и от папата. Не е ли истина това? Вие казвате, че това е единствената комунистическа диктатура, оцеляла в света. Нима това е така. Знаете ли какво ми каза Роу Кастро? Каза ми, отнасяй се с мен, така както с някое приятелче от Саудитска Арабия или Китай – това е. В никакъв случай не можем да бъдем самодоволни, аз само казвам, че е по-добре да има политика на установяване на контакт, политика, която позволява отношения между хората, между правителствата. Това е по-добро от изолацията, която нищо не постига. Благодаря ви. Преминаваме към следващия представител на НП Исабел Вислер Лима. Месье Борел. Господин Борел, свободата на словото и на израза и плурализма на медиите са в сърцевината на устойчивите демократични общества. Какви мерки за защита бихте предприели срещу дезинформационните кампании, както и е, кампаниите, които агресивно нападат Европейския съюз и отделните държи страни. Това е подкопаване на човешките права. Каква е вашата позиция от... относно мерките, които вземат съответните държави членки, които обаче се тълкуват като ограничаване на, на свободите? В в момента много правозащитници в света се борят за свобода и правова държава и върховенството на закона. Но те са нападани, арестувани, убивани. Как е, ще е, направите, защото човешките права да бъдат зачитани и то и да бъдат над економическите права? мисля, че вече отговорих на този въпрос. Европейския съюз разполага с необходимият капацитет. Има дипломатически натиск, политически натиск спрямо страните, които не спазват стандартите, към които са нашите стандарти. Да, колкото до кампаниите за дезинформация, това наистина е много тежък проблем, не само а, а, от към Русия, от страна на Русия. не ви чух. Не, аз не споменах Русия. Не, аз, аз, аз ще спомена Русия. Аз ще спомена Русия. Искам да кажа, че и всички знаят, че имаше кампании на дезин... дезинформация от е, различни сайтове на територията на Русия. А пък знаете, че министър Лавров каза, че Russia Today си е частен канал, така че така. Но като цяло има кампании, които са много вредни за демократическото здраве на нашия континент. И да не говорим, че нещата биха могли да се задълбочат с изкуствения интелект и така нататък. А, така че затова за имаме а, три така наречени Юространт, за трите региона на източна Европа, но трябва да вземем допълнителни мерки, тъй като проблема само ще се задълбочава. Ще се задълбочава, тъй като технологиите се развиват все повече и повече. Благодаря. Допълнителен въпрос. Господин Борел. Радвам се на отговора, но още веднъж искам да се върна към вече казаното. Свободата за, на словото върви с свободата на вероисповедание или на липса на вероисповедание, на мисълта и така нататък. Не, незачитането на тези права води до войни и конфликти. Какви са кон, конкретните ви планове спрямо е, глобалната платформа, която беше организирана от върховната представителка? Какво ще направите за защита на религиозните малцинства извън Европейския съюз? И как, какво ще направите по принцип за зачитане правата на вероисподведание в света? Е, много често равенството на, между мъжете и и жените е част от законодателството, но какво ще, какво ще направите, защото това наистина да бъде факта на всички континенти и поедите ангажименти да бъдат изпълнени. А, да, опитвате се наистина да ме убедите, че а, моята мисия е мисия невъзможна. Не можем да имаме равно, равнопоставеност веднага на всички континенти. Знам, а, познавам добре инициативата на госпожа Могерини и ще я развивам. Защо? Ами защото аз съм, аз съм лаика и вярвам в свободата на вероисповеданието. И това, според, според мен, тази свобода трябва да бъде защитена, защото в, но, в много страни просто подобна свобода не се зачита. тази платформа започна да функционира съвсем скоро от септември я лансира госпожа Могерини, така че тя трябва да бъде подкрепена, развита и би го направил и се надявам, че Европейския парламент ще ме подкрепи и ще ми помогне в това начинание. Благодаря. Следващият а, господин, госпожа Урма, господин Урма Спай. Да, благодаря. Знаем, казахме, че съседите са важни. Имаме стратегията за нашите съседи. Тя е важна за стабилността по границите и по принцип. Но Русия продължава да поддържа конфликти в Украина, Молдова, е, Грузия. И по този начин се на... засяга и сигурността на Европейския съюз. Как смятате да приоритизирате в рамките на външната политика източното партньорство? Как, откъде ще дойдат и финансовите средства за това? Какви са вашите приоритети по отношение на източното партньорство и какви ще са ви конкретните стъпки за решаване на конфликтите в страните от източното партньорство. Благодаря, господин Борел, за две минути. Well, I think the best way... Мисля, че най-добрият начин за да посрещнем руския експанзионизъм, ако мога да се изразя така, или руската заплаха, е да помогнем на Украина, да я подкрепим да подкрепим устойчивостта, капацитета за провеждане на реформи и да, за да стане тази страна една истинска просперираща демократична страна. Санкциите против Русия няма да задействат, но те са политически инструмент. Източното партньорство, източните държави не могат да бъдат гледани като, да, като отделна е- единица. Ние искаме тези държави <clears throat> да станат демократични, стабилни и за тази цел трябва да намерим ресурсите. В обобщение, Украина ще си остане централен елемент на общата стратегия за борба срещу заплахата от Русия и ще бъде един от най-големият приоритет за, развиване, за развитието на една достоверна, устойчива външна политика. Знае, че няма тук непременно единство между държавите членки. Аз ще бъда съвсем откровен обаче. Трябва да сме единни и ако не може да сме единни, ще имаме проблем. Вие или ние ще имаме проблем. Е, вие знаете, че по тези въпроси се гласува с единогласие в съвета. Тоест, трябва да подкрепим под нашите съседи и това е политика, която не е насочена против друга държава. Благодаря. Допълнителен въпрос. Да, Русия нарушава международното право и поддържа конфликти в, стр... в съседни страни Грузия, Украина и като резултат Европейския съюз и други демократични държави наложиха санкции върху Русия. Съгласен съм, че има нужда от консенсус, но може би имате някакъв конкретен план. Например, как да се под опосредства консенсуса измежду държавите членки? И какви други методи имате предвид за използването на инструментите на Европейския съюз да се накажат е, държави, които нарушават международното право и да се преустанови тази а, практика. Например, е, общия режим за санкциониране за нарушаване на човешките права и за действане на закона Магницки списък. Мисля, че Теодор Рузвелт каза, вие говорите с спокоен глас, но държите в ръка много дебела пръчка. Ако нямате дебелата пръчка, то по-добре говорете наистина съвсем кротко и тихо. Европейския съюз не е военна сила. Ние трябва да сме много решителни към Русия, но в същото време ние трябва да разберем, че Русия е, е, е, е проблем. Не всичко ще се реши с санкциите. Санкциите трябва да продължат, но в същото време трябва да използваме дипломатичните инструменти и да следваме пете принципа които сме изработили, защото те ще ни отворят вратите към, към решение на все още неразрешените проблеми. Благодаря. Натан Гил от Независимите. В началото вие казахте, силна политика изисква силен, силна демократична подкрепа. Също така казахте преди че една валута и границите са два важни елемента за съществуване на една държава. Британците го виждат. Милиони хора не искат да се откажат от националната си армия, полиция, национални граници и валута. Мислите ли, че поляците ще се откажат от злотите си или дъчаните от кроните си. Това са елементи на националните държави. Как ще получите в такъв случай силен, силна демократична подкрепа за вашата политика? Господин Борел. Си спомням точно какво съм казал, но Обикновенно първият е, урок по, економи... по економика се казва, че валутата и границите са атрибути на държава. Аз не обичам границите. Аз имам чувство, че границите са е, онези рани, които остават а, е, след а, конфликтите. И, цел... и ако искаме да да вървиме напред, трябва да премахнем границите. Никой не е принуден да се присъедини на еврото. Това е суверенно решение. Никой, никой не, не, не, не бива задължен да влезе и да бъде в Европейския съюз, който иска, може да си отиде, като разбира се, излезе пред, през главната врата. А някои държави в момента имат трудност да свършат трудно могат да свършат това. Но в крайна сметка ние имаме, имахме една економическа общност, а сега създаваме една политическа общност, която за пръв път не почива на, на, на войни, на силата на Наполеон или на Бисмарк, а на политическа воля, на е, съгласие и на демокрация. Това е огромно постижения постижение и ние трябва да бъдем горди с това. И ако някой иска да бъде част от това, не иска да бъде част от това историческо развитие, може да напусне. Аз съжалявам за британския народ. Бих искал той да остане сред нас, но в крайна сметка не може да се е, противопоста. Европейският съюз е демократична формация, който иска може да си отиде. А за Балканите това, което трябва да направим първо е да отворим грани. Thank you. Follow-up question, Nathan Gill, one minute. Okay, so you don't... Допълнителен въпрос. Добре, не обичате граници. Обаче милиони хора в Европейския съюз а, искат да си запазят националните граници, искат да си запазят националната идентичност. Моят въпрос беше, аз не, нямам чувството, че отговорихте как ще накарате хората в Европа по демократичен начин да ви дадат своята подкрепа. Това, което казахте за силна политика, ви трябва, ви, ви трябва силна демократична подкрепа. Как ще го осъществите това? Не моята воля не би била достатъчна наистина. Но ще го постигнем. Ще го постигнем чрез представителността на този парламент. Вие сте демократичните представители на европейските народи, а не на европейския народ. Още нямаме европейски народ. Имаме много разнообразие от европейски народи. Но защо, защо, защо, защо, защо смятате, че трябва е, човек да се откаже от е, своят идентитет. Когато аз станах председател на Европейския парламент, аз казах, аз съм европеец, каталанец, испанец, европеец. Така че това е в момента, което се опитваме да градиме. Никой не е длъжен да участва в този градеж но мисля, че това е най-доброто, което човешкото общество и човешкото същество а, от досега успяло да изгради. А, приемането на европейска самоличност в никакъв случай не отменя вашата лична самоличност. Господин Начо Санче Само. Беридо, а оказа сеньор. Добре дошъл у дома, господин Борел. Европейския съюз има много важна роля за атомното споразумение, подписано от Франция, Германия, Обединеното кралство, Китай, Иран – това беше много важно за иранската атомна програма, както виждаме от 14 доклада от Международната атомна организация. Същевременно това показва какво се прави, когато се работи многостранно, заедно с държавите членки. В рамките на тази многостранна рамка обаче виждаме, че сега е, САЩ се оттегли от споразумението и налага екстратериториални санкции спрямо Иран. Това доведе до ескалиране на напрежението, двойно напрежение е, и много сериозни проблеми в Иран с правата на човека и правата на жените. Така че аз искам да ви попитам как ще работите с Иран и държавите членки за да се избегне конфликта в протока Хормуз. Вие много въпроси зададохте наведнъж. Ще се опитам да отговоря по 7 или 8 от тях. Първото, което ми идва на ум. Първо, въпреки, че САЩ се оттегли от ядреното споразумение, всички останали е, запазиха своята сплотеност и споразумението се изпълнява. На второ място Иран ще трябва да се е, завърне към пълното изпълнение на споразумението. Не може при тази политика на голямо, голям натиск, упражняван от американците, Иран също да отвърне и да се стигне до сблъсък. Ние, разбира се, отеглихме санкциите, направихме необходимото, опитваме се да водим търговски и економически отношения с Иран. Ние бяхме много строги, тъй като направихме промени, за да имаме предвид какво прави САЩ и да защитим собствените си предприятия. Но ние продължихме економически отношения с Иран. Имаме е, специален инструмент, който да улеснява плащанията с Иран, именно за да не се сгромолясат нашите економически отношения. Аз съм координатор на съвместната комисия по атомното споразумение и е, съгласно моя мандат ще трябва да следя за изпълнението на това споразумение и координирането на работата на всички участници – това споразумение беше най-доброто постижение на нашата дипломация. Искам да благодаря на госпожа Могерини, на господин Солана за огромните им усилия. Ние не можем да пропуснем този шанс да изиграем своята геополитическа роля. Трябва да запазим споразумението и да се грижим за сигурността, така че да избегнем по-лошия вариант. Благодаря. Последващ въпрос? Нямате, така ли? В такъв случай пристъпваме към господин Андрей Халицки от името на НП. Благодаря, господин председател. Искам да засегна отново въпроса за Русия, защото Русия е заплаха не само за съседите си. Е, тя провежда политика на дезинформация, дестабилизация. И това влияе на европейските общества. Ние трябва да реагираме. Също така от финансова и организационна гледна точка. Разбирам, вие предпочитате дипломация пред санкции. Но аз искам да попитам за финансовия аспект. Вие застъпвате ли се за повече финансиране на проекти, които в момента текат? Какви инструменти ще използвате в дипломацията? Мислите ли да използвате медиите или мислите също да включите и други мерки, насочени против политиката на дезинформация, провеждана от Русия? Трябва да инвестираме много в дезинформацията, идваща от Русия. Демокрацията е системата, е, която е основана върху информацията, достъпна за гражданите. Аз гласувам на базата на това, което зная. И, но хората, и хората все повече започват да се съмняват в това, което знаят. Ето, имахме е, примери с френските избори, с европейските избори. Много е лесно да се изпрати лоша информация която веднага се разпространява и да се ощети доверието. А да се възстанови доверието, това е много трудно. Трябва да се обясни на хората какво наистина се случва, но за това трябва много време и много усилия. Трябва да инвестираме в тази посока. Сега за Русия. Аз не искам да създам впечатлението, че съм против Русия. Русия ни дава енергия. Русия с нея търгуваме. Ние не може да загърбим просто Русия и да използваме политика на санкции. Трябва да подкрепим Украина. Тря... Инвестирали сме 15 000 милиарда евро в Украина. Това е със страшно много пари. Трябва да знаем за какво се използват тези пари. И трябва да продължим да, ги, да подкрепяме Украина. Защото ако искаме да се справим с предизвикателството от изток е да създадем ринг от проспериращи държави на изток. Това, това ще струва пари. Благодаря. Допълнителен въпрос, господин Халицки. Радвам се това, за това, което казахте съвсем накрая. Не смятате ли, че имаме чудесен проект, имам предвид източното партньорство, чийто капацитет обаче не е използван достатъчно? Нашите съседни страни не са провели е, необходимите реформа, реформи. Молдова и Украина. Те могат да поведат целия регион, могат да служат и на руското общество като модел за създаване на демокрация. Със сигурност Аз все още не съм проучил темата, която засягате, но няма никакво съмнение. Например, сближаването между Беларус и Русия, което естествено безпокои балтийските държави членки. И това ми напомня Украина 2014-15 година и това, което каза госпожа Меркел на конференцията за сигурност през 2015 година в Мюнхен. Защото човек трябва да има предвид реалността и да е готов за компромис. Аз съм бил наблюдател на ОИСР в Грузия наблюдател на ОССЕ по време на изборите и минавах между окупираната част от Русия и Грузия. Това, което щеше да се случи по-късно, вече се усещаше и никой не направи нищо, за да го спре. Благодаря ви, господин Борел. Следващият въпрос е на господин Пинеда от ГУЕ. Президенте, сеньор Борел, A la firma de los acuerdos de Olo en el 93 se llegó gracias a la... Господин Борел, 2003 година имаше подписано споразумение благодарение на великодушието на палестинците, които бяха готови да отстъпят част от територията си на Израел, за да се създаде палестинската държава. Но Израел не зачете това споразумение или международното право или позицията на ООН. времено палестинския народ изпълнява това споразумение, докато Израел превърна ивицата Газа в място на насилие. Също така в Йордания виждаме какво се прави с военизираните колони. Всъщност Иерусалим също така стана не столицата на бъдещата палестинска държава, а напротив превърна се в столица само на израелската държава. Какво ще направите вие, за да се спазват решенията на ОНЕ и да не се погазват правата на палестинците? Благодаря, уважаеми Господин депутат, вие знаете, че позицията на Европа винаги е била да защитава решението с две държави. Това не е позиция на всички държави по света. Но нашата позиция до сега е била и се надявам да остане същата тази. Първо да се създаде една палестинска държава с гарантирани права за да може да се гарантира съществуването и сигурността на Израел. Двете неща едновременно. Много правим. Разбира се, палестинците казват това не е достатъчно. Но нека ви напомня, Европейският съюз в момента помага с 1 милион евро почти ежедневно. Помага на палестинците. Тази помощ е изключително важна, за да може палестинските власти да продължат да съществуват и да я има надеждата, че ще се стигне до решението с две държави. Ние имаме и две мисии ЕОКОРПС в областта на сигурността, правосъдието. Това е много трудно, но го правим. Имаме, за съжаление, и мисията в Рафа – която заради условията по ивицата газа почти не е оперативна в момента. Така че ако някой помага на палестинците, това сме ние, европейците. Ако някой запазва идеята за създаване на палестинска държава, която да живее в мир с Израел и по този начин да се примирят правата на израелците и на палестинците, да имат собствена държава, да има просперитет, то това е Европейският съюз и мисля, че всички ние трябва да се водим от тази позиция. Тя не е антиизраелска, не е антиеврейска, а този конфликт продължава твърде дълго време. Благодаря ви. Последващ въпрос. Хуманитарната помощ със сигурност Европейския съюз продължава да я предоставя и слава Богу, защото без нея ситуацията щеше да е изключително драматична – но също времено не бива да има само хуманитарна помощ, и политика, и то не само изявления. Госпожа Могерини е направила толкова изявления, че цяла енциклопедия може да се напише, но те до нищо не водат. Не може да обръщаме гръб на създаването на палестинската държава. Това е цел – и трябва да е политическа задача. Безмислено е Европейският съюз да дава преференциален статут на държава, която редовно погазва решенията на ООН. Ние трябва да прилагаме член 2, който налага зачитане на правата на човека. Какво ще направите вие, господин Борел? Искате да преустановим търговските отношения с Израел и това няма да направим. Но нека ви кажа, че отдавна не е, заседава съвета за асоцииране точно по тези причини. Едни искат веднага да е, започнем отново работа на този съвет, други искат да скъсаме всички търговски връзки с Израел. Аз не съм министърът на външните работи на Европа, който ще каже какво да се прави. По-скоро ще се опитам, ако ми възложите доверие, да стигнем до е, съвместни решения. И тук позициите са много различни. Пак ви казваме, ни казват още от утре да го има този съвет отново. Други казват, стига с търговските споразумения. Но винаги ние сме заклеймявали атаките на палестинци в, с ракети в Газа и атаките на обратната страна на израелците. Но когато осъждаме едните или другите, винаги ни обвиняват, че сме пристрастни. А това не е така. Благодаря ви, господин Борел. И сега от името на социалистите и демократите Кати Пири. With us today Господин Борел, благодаря за вашата ясна визия за това пред какви предизвикателства е изправен Европейския съюз. Миграцията и интеграцията трябва да останат за бъдеще приоритети. Независимо от декларациите на някои държави членки, е, възможно е да се спре миграцията. Трябва много и да се направи, за да се спрат трагедиите в Средиземното море и да се отворят легални пътища за миграцията. Важен, важен е тук вътрешния и външния аспект на миграцията. Господин Борел, какви мерки смятате да предприемете, за да се справите с първопричините на миграцията? И освен това, как смятате да си сътрудничат те с стр... транзитните страни. Господин Борел, мисля, че магр... миграцията трябва да е част от външната политика. политика. Тя не е част от моя, моя ресор, но тя би трябвало да е във външната политика, защото трябва да си сътрудничим с тези страни. Ако погледнете в едно село в Сенегал, ще видите, че Европа е магнет, магнит. Това се вижда от всяк, всеки телевизионен екран в това село. Мигрантите не, не, не могат да имат беженски статут според нашите договори. За тази цел трябва в сътрудничество с а, третите страни да решим проблема през последните месеци. Идват, са, са дошли около 20 хиляди хора. Повечето са афганистанци, а не сирийци. Какво да направим с тези хора? Трябва да намерим. Отговор не може да кажем да, добре, ще направим разлика между бежанци и економически бежанци, мигранти. А, не може да кажем само това и да чакаме мерките в последствие. Миграцията има много аспекти, но първо трябва да легализираме, регуляризираме миграцията в сътрудничество с страните на происход. Гражданите се страхуват от миграцията, защото си спомня 2015 и 2016 година, но това не беше миграция, това, беше, това бяха бежанци, които бягаха от сирийската война, от войната в Сирия. Сега идват не милиони, както това беше преди. Това са около 20-30 хиляди хора, които идват на месец. Това не е инвазия. Но въпреки това трябва да намерим решение на проблема. Кати Пири, имате минута за допълнителен въпрос. Благодаря ви, господин председател. Вие прекрасно се справяте като председател. Сега въпрос. Как смятате да се приложи структурата, която бе приложена на, преди, на последния съвет. Структура, която трябва да съмести сегашната структура, а именно да има сътрудничество с държавите членки да се декриминализира спасяването на човешки живот в морето и да има повече сътрудничество в тази област с държавите членки. Pero... Госпожо депутата, а... ако този въпрос е много важен за мен. Последните два лета търсех решение на този проблем на хората загиващи в е, Средиземно море и хората, които никой не искаше и които оцеляваха. Бях външен министр на Испания. Не може всяко лято да започнем отново и отново същата дискусия. Какво да правим с тези стотици хора? Трябва да има споразумение, което автоматично да ни позволява да подслоним тези хора, да ги приберем на суша и тогава да решим какво да направим. Това не е европейски проблем. Това е проблем за нежеланието на някой от нас да се постигне споразумение. Трябва да и уважим националната идиосинкретичност на отделните държави членки. Това не може да доведе до ситуация всеки август да се възпламенява една и съща дискусия в Колумбия. Има 3 милиона хора, които нахлуват от Венецуела. Представете ли се какво ще се случи в Испания, ако 3 милиона португалци влязат изведнъж в страната? You, Благодаря. Следващият оратор, госпожа Григорова. Благодаря. Добре дошли, господин Борел. Радвам се, че вие казахте, че дезинформацията ще е много важна за вас. Така че ще ви запитам следното. Какви ще са конкретните мерки, които ще предприемате срещу дезинформацията и намеса в изборите? И освен това, как ще гарантирате свободата на словото и вътрешната цензура, като се борите против намесата в изборите? На следващо място, вие казахте, че сте против продажбата на оръжие и смятате, че настоящата позиция трябва да се преосмисли. Въпрос. Вие ще острите ли критерии критериите върху продажбата на оръжие и тези критерии ще се заложат ли в общностното законодателство? Отговор. А е, това бяха отново два въпроса. Трудно е да им се отговори. Имаме обща позиция от 2008 година, т.е. правно обвързващо е за държавите членки тази позиция. Тази позиция изисква 8 различни оценки на въздействието и всяка държава членка трябва да види а, дали нейния износ на оръжие отговаря на тези критерии, но това е отговорност на държавата членка защото съществува риск съответните оръжия да бъдат използвани за нарушаване на човешкото право и на международното право. Службите на комисията нямат мандат за контрол на решението и лицензирането на държавите членки, което те дават за търговията с оръжие. Така че не, ни, не очаквайте от нас да предприемаме мерки, за които нямаме право. Последното решение за износ на оръжие е прерогатив на държавата членка. Но и тук действия от страна на съвета изискват единодушие. Е, държавите членки са разделени тук. И то много. И когато имаме разделяне между държавите членки, а изискването е да има единогласие, то това е невъзможна мисия. Тоест, трябва да се предоговори споразумението от 2008 година най-напред за обмен на информация. Трябва да знаем какво прави всяка страна най-напред. Тоест, какво изнася всяка страна, за кого и как. И да има последващ контрол върху използването на съответните оръжия. Допълнителен въпрос. Да. Благодаря. Вие не отговорихте за въпроса за дезинформация, но искам да ви попитам и нещо друго. Всичко, което направите и кажете, ще бъде в интерес на 500 милиона граждани. Вие трябва да сте ролеви модел, но имате в биографията си конфликт на интереси. Трябвало е да напуснете поста си от университета. Трябвало е да платите 30 000 евро глоба. Какво смятате да направите с настоящите си акции? Ще ги четете. Мисля, че ви обясних проблема свързан с вътрешната информация, но ви благодаря, че ме питате пак, защото мога да ви обясна още веднъж. Човек, който продава 7% от портфея, портфейла си и запазва 93% от акциите си и загуба повече от 300 000 евро, ако този човек е вътрешна информация, значи той е глупак. Защото да продадеш 7%, за да загубиш 93%, мисля, че няма да го направя, ако наистина е, използвам вътрешна информация. И така че още веднъж казвам, не съм се възползвал от вътрешна информация. Второ, а, акциите казахте. Знам, че е, комисията Юри е, така много е била разтревожена от това, че имаме акции в е, петролна компания. Ако наистина това е обект на е, толкова голяма загриженост, още утре ще дам е, разпореждане те да бъдат а, разпродадени. Благодаря, казва председателят. Следващия е Хавиер Нарт от Риню. Господин Борел, доб, добре дошъл в парламента. Ще се върна към един въпрос за сигурност. Става дума за южната ни граница и Северна Африка. Там неща, нещата са повлияни от случващото се в Сахел и в е, Субс. В Сахара. Един от проблемите е са промените в климата, които водат до все повече суша и до увеличаване на температурите. И и това води до конфликти, до тероризъм, до радикален ислам, исламизъм. Как, как, какво, какво ще направите, за да се постигне в тази, е, в този регион развитие, демокрация? Е, нещо, което просто не може да е, се постигне. Значи, правилно зададахте въпроса. Тероризъм климатични промени и е, демокрация или развитие. Не можем да го направим само с добри желания. 50% от населението в този регион е под най-низкия прак на бедност. В Буркина Фасо се, се затварят училища. Несигурността се увеличава, въпреки че правим всичко, за да го избегнеме. През последните години над 40 милиарда бяха а, разходвани в Сахел, но не може да се контролират 5 милиона квадратни километра, т.е. 10 пъти площа на Испания и 200 милиона души. с 300 е, жандарми, които да пазат една несъществуваща граница. Не, така няма да стане. Така че е, цената на липса на инвестиции в Сахел ще ни излезе много е, тежка, много висока. Трябва да се инвертира в Сахел във всички възможни области. Първо трябва да започнем с областяването на жените. Знаете ли какво представлява Сахел? Идете да, и, и, идете да видите родилния дом в Нигер. Там ще видите, че жени, които имат 7 или 8 деца и които живеят под прага на бедността, Нищо не може да се стане, нищо не може да се стане, не може да се създаде една а, средна класа, която е базата на демократичното общество. Без овластяване на жените нищо няма да стане. Разбира се, това няма, това няма да стане с а, укази. Не. С указ нещата утре ще бъдат същите. Не, трябва да се направят инвестиции. Инвестиции на всякакви равнища, защото цената за липсата на капиталовложение ще ни излезе много скъп. Допълнително. А, говорихте за демогра... демографският растеж, който е най-големия в света. Но да ви кажа, от една страна, абсолютна страна, Буркина Фасо, и от друга страна, на почти не съществува страна Мали. Но и в, две, и в двете страни положението се влуши, въпреки помощта на Европейския съюз и военното присъствие. Така че как, какво вложение ще направите, след като резултатите са разочаровващи? Да, преди 4, преди 4 години беше подписано споразумението за Мали и много малък напредък бе постигнат. Мали е от огромно значение, защото е, Мали за, заразява Буркина Фасо. Е, Защо, защото има просто при, пресичане е, на е, различните аспекти конфликти между племена, между общности, между земедели и това води до нестабилност и липса на сигурност. Как можем да го направим? Как, как можем да постигнем резултати? Трябва повече да участваме, да изпратиме повече мисии за е, мироопазване, за мироизграждане, за създаване на държавен капацитет. Защото е, само основ, основните неща, неща функционират в тези държави. А, нали, а, войската и други. Но държавата не предоставя никакъв, никаква услуга. Тя не е в услуга на своите граждани. И а, не, не, не може държавите да почиват на онези стълбове, които съществуват от преколониал, от колониално време и да няма надграждане в държавния капацитет в последствие. И сега господин Галер от името на ЕНП. Искам да ви запитам за Куба. Вие казахте, че всеки е бил в е, Куба, но а, може би всеки, но не и парламента. Ще ни подкрепите ли да посетим страната и да говорим с когото искаме и нашата делегация да е съставена от колеги, които ние изберем. Ще подкрепите ли и демократични избори в Украина, в Венецуела, вие подкрепяте е, демокрацията в Турция, в е, Украина, в други страни, но, но, но нищо не се случва, няма подкрепа за Куба по, по никакъв начин и то от много време. Основни демократични права и човешки права не се спазват в тази страна, страна и не се подкрепят. Господин Бор, Борел. I think it has been maybe a problem of благодаря. че това не е съвсем така. Казах, че почти всички са били в а, Куба, само не държавния ръководител на Испания. Аз не казах нищо за Европейския парламент. Но с Куба Испания има много силни исторически връзки. Това е което казах, това имах предвид. Нищо не казвам за Куба и демокрацията. Е, е, ясно е, че по нашите разбирания Куба не е демократична страна и трябва много да работим за подобряването на ситуацията на обществото най-добрият начин е да поддържаме контакт, да имаме ефект на лоста, защото затварянето на вратите, блокажа, това няма да доведе до никъде. Освен това, в страни, където имаме много примери за страни, където демократичните права на хората не са уважени. но моля ви, нека да не, да не се опитваме да решаваме въпроса на Куба с е, методи, които вече са използвани и не дадаха резултати поне в, поне в Куба няма осъдени на смърт и не, не се изпълнява смъртни присъди и също така не се убиват хора чрез разпъване на кръст. Господин Галер. Between... Сега за специалното партньорство между Европейската комисия и парламента. Във ваше лице ще имаме ли партньор, който ще работи в, доход, в в духа на междуинституционалното сътрудничество, вие познавате и друга реалност. На практика, ще имаме ли добро практическо сътрудничество? Ето, например, вие ще подкрепите ли подкрепата за отваряне на делегации в Нью Йорк и в Джакарта и в други страни от Азия. Dios, pues. I, I, I cannot ensure you that. I don't... Не знам, честно казано, за какво говорите. Can you be more precise or... ли да бъдете по-ясен. Вие бяхте точен, така е. Аз разбирам въпроса. но нямам отговор. Okay. Uh, thank you. Let me first of all thank all... Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за въпросите и благодаря на кандидата за върховен представител за отговорите. Давам думата на Жозе Порел още веднъж за 5 минути за заключителни слова. Само една глътка кафе, моля. Уф. Президенте, membri. Господин председател, искам да благодаря на всички вас за прекрасните въпроси и за начина по който показахте колко много неща ни свързват, въпреки различията между нас. Ето, показах, че мога да говоря италиански that in terms of foreign policy. Струва ми се, че като говорим за външна политика, особено след като ви чух е, и вас и се подготвих толкова внимателно за изслушването, да във външната политика Европейския съюз има три проблема – идентичност, позиция и метод. Идентичност на първо място. Ние все още не знаем дали да бъдем глобален участник, който използва и твърда и мека сила и всички инструменти на разположение или не. Струва ми се, че ние все още не се държим по този начин, а ние би трябвало да го правим. На второ място позициониране. Ние трудно стигаме до общи позиции с САЩ, Китай, Русия – Справяме се много по-добре, когато има проблем с средно големите сили, регионите, специфични проблеми. Но стигнем ли до големите сили, там избягваме дебата. И е, за това имаме около 1000 съобщения за пресата. На трето място метода. СВД и Европейската комисия, доколкото разбирам и тук никого не, критику... не критикувам, са много по-усърдни в процедурата, отколкото в политиката. Мисля, че трябва да се създаде повече добавена стойност, да се откликне на това, от което държавите членки имат нужда, което искат. Нещо друго ние виждаме ренационализация на външната политика. Тя се връща отново в столиците. И знаете кои са най-готови за действие, когато е, си мислим за Европейския съюз. Това може би не е добре но за мен показва, че системата на Европейския съюз трябва да отговаря на нуждите, а не да е една бюрократична рутина. Трябва ни по-задълбочен стратегически анализ. Мисля, че не го правим достатъчно. Трябва също така отново да имаме инициатива и действеност. Защото Ако имате какво да очаквате от мен, това е точно инициативността и действеността. Уважаеми членове на Европейския парламент, като върховен представител аз няма да мога да бъда навсякъде, но има 28, може би 27 министри от държавите членки, които могат да ни помагат, които могат също да разговарят, да пътуват, да ръководят работата по конкретна тема, ако тяхната страна познава тази тема много по-добре от останалите. И по този начин също се прави външна политика. Има и още нещо и тук вие трябва да помагате – Необходимо е да има повече стратегически документи с варианти на политиката и последствия от тях. Някой от вас го каза. Необходима ни е култура на геополитическо мислене. Трябва ни такава геостратегическа култура в Европа. Европа и столиците на държавите членки. Ние не сме срещу тях – но тези столици трябва да разберат, че Европейския съюз добавя стойност и по този начин обединяваме своите способности. Почитаеми членове на Европейския парламент, външната политика отразява разбирането за света. Нещо, което се корени в историята. Ние имаме различни истории, обаче полските и испанските отношения с САЩ, например, са били корено различни в миналото, но ние имаме една обща визия за света и работим заедно именно защото разбираме този свят по един и същ начин и искаме да защитим своята цивилизация. Наричаме е цивилизация, защото ние европейците сме цивилизация, демокрация, солидарност, благоденствие – Можем да направим много повече с делегациите на Европейския съюз. Нека ви напомня също така, че съвета по външни въпроси е, е орган за вземане на решения. Там могат да се водят ориентационни дебати, но ще е много по-добре да има конкретни резултати и общи действия. Аз съм член на Европейския съвет. Мое задължение е да участвам в него и да представям решения на външната политика, което е, е чест и ще продължа да го правя. И накрая ще ми бъде наистина много приятно да работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент, защото съм убеден, че има огромни възможности и за парламентарната демокрация. За мен са важни вашите резолюции, вашите мисии за наблюдение на провеждане на изборите. Това е важно за една външна политика, в която да има доверие. Почитаеми господин кандидат за позицията на върховен представител и заместник председател. Нека още веднъж ви благодаря, че отговорихте на всички наши въпроси. Почитаеми дами и господа, с това приключваме изслушването. Желая на всички приятна вечер.